So, dear colleagues, good afternoon. Добър ден, уважаеми колеги. Нека да започнем с приемане на дневния ред. Той е доста кратък, защото, както знаете, бяхме предвидени днес да проведем паричен диалог с господин Драги. Сега а, сме го изместили за юли, е, и крайно необичайния резултат е, че имаме една точка в дневния ред. Тук имаме група посетители, гости на господин фон Вайтзекер. Добре дошли в Европейския парламент и Комисията по економически въпроси. Искам да докладвам за успешни междуинституционални преговори Както може би сте чули на 30 май, екипът на ЕКОН постигна политическо споразумение с съвета и комисията по предложението за директивата ECN за оправомощаване и за засилване на рамката за конкуренция чрез повече правомощия на националните органи защита на конкуренцията. Последният е, трилог е, съсредоточи върху изчисляването на глобите. По, бяха постигнати споразумения за два нерешени въпроса от предишните тристранни срещи от 14 май. Комисаря Вестагер, който участва, обеща, както поиска докладчика, оценка на временните мерки която ще бъде подготвена след транспонирането на директивата. Ще из, бъде извършена техническа дейност за приключване на договорния текст. Корепер се очаква да утвърди временното споразумение 20 юни. Комисията ЕКОН ще бъде консултирана отново за временното споразумение. Много важна тристранна среща в, по процедура съвместно взимане на решение в областта на защита на конкуренцията. Поздравление за господин Шваб, като докладчик и всички членове на екипа преговарящи, разбира се, секретарията и политическите съветници, които дадаха своя принос за положителния резултат. Сега преминаваме към единствената точка в дневния ред а именно представяне на становище по предложението на комисията за увеличаване на финансовия пакет на програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата и цел, както знаете. Водещата комисия е Реджи по регионални въпроси и това е, становище беше разпределено от бюрото. Аз съм докладчик, ще бъда кратък, защото вниманието ми ще бъде насочено върху три въпроса. На първо място смятам, че е уместно да представя за какво става дума. Предложението е част от пакета на комисията от декември 2017 година за економическия валутен съюз. Има цел да измени регламента за програмите за структурното развитие, да се увеличи финансовия пакет и са да се адаптират общите цели, в това число включване на подкрепата за страни, които искат да се присъединят към еврото. Както знаете, комисията предлага да се реформира бюджета с 80 милиона за периода до 2020 година. Според предложението на комисията тази програма е успешна и поступили са много искания от държавите членки. Така, и както знаете, това е мостово предложение, защото сега комисията предлага пълноценен инструмент за подкрепа на реформите в пакета за економическия и валутния съюз. И в този смисъл, онова, което предлагам в своето становище, разбира се, е свързано с този двугодишен период и разширяването, но са въведени някои идеи, които според мен – са важни за е, инструмента за следващия мандат. Е, в основни линии е, аз цитирам разпоред клаузи от договора и законодателни актове, регламенти. Мисля, че те трябва да бъдат включени в текста на изменението но моето предложение се съсредоточава върху три елемента. На първо място аз смятам, че трябва да разширим идеята за структурната реформа, за да обхванем не само инструмента за намаляване на разходите, но и реформите, които повишават производителността, но също така социалното сближаване е, и подпомагат устойчивото развитие и също така гарантират екологична и социална устойчивост. Аз мисля, че това разширяване на идеята за структурните реформи, е, което е и част от стълба за социални права следва да стане част от инструмента. На второ място. Аз смятам, че финансовият пакет не бива да идва от преразпределение на средств на фондовете за сближаване. Според мен този принцип е валиден не само за по този въпрос, но смятам, че средствата не би трябвало да идват от, преразпределенето, а от е, специално предвидени средства. Ето защо парламентът проявява повече амбиция от съвета и комисията по отношение на глобалните суми по МФР, за да не стане така, че инструментите за економически водния съюз да се финансират заради от съкръщения в кохезионните фондове и най-сетне обсъжда се възможността за, за предоставяне на помощ, на експертна помощ за страните. Това са трите е, елемента, които са в е, становището. И сега искам да дам е, думата на докладчите в сянка най-напред НП Бурхард Бауц. Благодаря, Ивана Малетич. Е, трябваше да остане днес в е, Харватска и затова ме помоли да се изкажа от нейно име. Тя е нашия докладчик в Сянка. Както казахте, регламентът е, в структурните реформи предвижда програма за подпомагане, разширена през май 2017 година програмата от 2017 от 2020 година с 142 милиона евро за изпълнението, имайки предвид, че исканията от държавите членки за подпомагане от тази програма превишават неколкократно наличните средства. Още през втората година на изпълнението се взе решение бюджетът на програмата да се увеличи с 80 милиона е, което е отразено в изменението към регламента. Гарантираме достатъчно средства за инвестиционните фондове чрез Европейската банка за възстановяване и развитие и ЕИБ, ако държавите членки, ако държавите членки обаче не провеждат структурни реформи, средствата няма да им помогнат да се развиват, чисто и просто отлагат сериозни проблеми. Освен инвестиции, и отговорна фискална политика, изпълнението на структурните реформи е от ключово значение за постигане на дългосрочен устойчив растеж. Ето по тази причина е важно да има връзка между структурните реформи, и програмите за подпомагане с европейския семестър и изпълнението на е, препоръки специфични за страните. Често възникват проблемът, че реформите предполагат политическа воля и подкрепа от всички слоеве на обществото, както и от регионалното и местно ниво. Ето защо е много важно ако искаме да осигурим изпълнение на споредбите на регламента, държавите членки да се съобразят с местното и регионално ниво и с всички слоеве на обществото. Нашата цел е успешно изпълнение на реформи, но само ако те постигат практически резултати. Въпросът за източниците на средства за е, програмата за подкрепа на структурните реформи е изключително важен. Приветствам предложението на комисията 80-те милиона да се финансират от инструмента за гъвкавост, чийто бюджет е почти половин милиард евро годишно и чиято цел е да финансира разходи, е, които надвишават предвидените бюджетни ограничения. Най-сетне. Дори и при увеличение на бюджета този инструмент е твърде недостатъчен, за да посрещне всички нужди поради ограниченията в бюджета и големия брой искания критерии се за подбор би трябвало да отдават предпочитание на структурни реформи и всички мерки за насърчаване на економически растеж и увеличаване на работните места. Бихме могли да се направи преглед на изпълнението на реформите въз основа на искане от всички държави членки това би гарантирало обмяна на мнения, опит, положителен опит и в крайна сметка да постигнем успех. Благодаря. Благодаря от името на ЕКАРЕ с Кейс Благодаря, председателю. Като цяло, ЕКАРЕ вярва, че в държавите членки трябва да настъпят структурни реформи. Тези реформи обаче трябва да започнат и да се проведат на национално ниво. Структурните промени означават правителствата да се ангажират на различни нива, да работят заедно, да има интегрирани и координирани действия. Държавите членки вече имат свои инициативи за реформа. Програмата за подкрепа на структурните реформи, следователно, трябва да се използва за допълнителни национални усилия, а не за заместване на съществуващите. Програмата бе създадена, за да се укрепи капацитета на държавите членки, да се подготвят за структурни реформи, които целят растеж по искане на държави членки и могат да включват различни политики. Развиването на гъвкави економики, и силни економики, означава да има и силни структури, социални и други, които дадат възможност държавите членки да поемат сътресения и те да допринесат за сцеплението. Прилагането на административни устойчиви структурни реформи е подходящ инструмент за постигане на точно това. ЕКАРЕ най-общо смята, че трябва да внимаваме, ако искаме да съчетаем тази програма с програмата за сближаване, която е свързана с приближаването към еврото. Тази програма за приближаване на държавите към еврото понякога дава стимули, които не са подходящи национални политици да се съединят да се, извинете, съгласят държавата им да се присъедини към еврото, без това всъщност да е нужно. Нужно да има дългосрочни цели и ясно е, залагане на развитие, свързано с еврото. Увеличаването на националните пакети трябва да бъде ясно оправдано посредством една оценка експост за това дали средствата, които са похарчени от настоящия пакет, са довели до някакви плюсове в структурните реформи. Това, което ЕКРА ще направи, е да допълни доклада на Реджи и съответно ще дадем изменения в тази посока. От името на Алда, Рамон Трамозе и Балселис. Благодаря. Уважаеми колеги, добър ден! Радвам се, че съм тук и че мога да се изкажа в този дебат накратко. Смятам, че основният проблем на Съюза е, лошото изпълнение на европейското законодателство. Дори когато говорим за този законодателен текст, за увеличаване на финансовите пакети е, по тези програма за подкрепа на структурните реформи, Европейския съюз дава възможност да се постигнат цели, които държавите членки са си заложили и да дадат най-добри практики – които са заложени в нашите законодателни текстове. Всяка година Европейската комисия излиза с близо хиляда процедури за нарушение срещу държавите членки, защото те не изпълняват европейското законодателство или поне не го изпълняват правилно или в духа на подкрепата на проекта. Норвегия, която не е страна членка на Съюза, поради споразуменията с Съюза, изпълнява много добре е, европейско законодателство. Същото се отнася за Обединеното кралство и е жалко, че те напускат. Норвегия има достъп до общия пазар. Трябва да се намери решение, крайно време е. Европейските средства трябва да се свържат не създаване на средства само на държавите членки. Целта ни е да настъпят реформи, а не просто да им даваме купища пари. Много е важен този пакет. Добре е да намерим общо решение, което да подобри начина по който работим и държавите членки да зачитат законодателството, което ние подготвяме. Европейския съюз не може да е механизъм само за прехвърляне на средства. Ние трябва да сме съюз на най-добри практики, в която всяка държава да предостави това, което най-добре работи и останалите да имитират тези най-добри практики и така да има сближаване, а не това, което виждаме днес. Ще приключа с една статия, която прочетох сега в Хандесблад, британската версия или английската версия. Там редактор говори за това, че европейското законодателство може да се разпадне. Мързаливите италианци и разгневените германци и така нататък е заглавието на тази статия. Много е интересна тъй като не вървим в най-добрата посока. Имаме нужда от реформи в основни държави членки. Нужно е да има интеграция, а не разцепление и разнобой. Нужна е хармония, а не неразбирателство. Thank you, uh, for the greens, uh. От името на зеленото Филип Ламбърт. Рамон, uh, would you... Рамон, смяташ ли, че Испания трябва да подкрепи идеята Съюза да не е съюз на паричните преводи, а на добрите практики. Добре, съгласна съм с докладчика. Трябва да гледаме по-общо на това, що е то структурна реформа. Не знам дали знаете, но зелените твърдо подкрепят задълбочените структурни реформи. Економическата система създава проблеми, създава дълбок екологичен отпечатък и затова имаме нужда от структурни промени. Когато обаче се говори за структурни е, реформи на европейско ниво, това обикновено означава нещо конкретно, а то е гъвкав пазар на труда, отваряне на търговията, намаляване на участието на държавата в различните сектори. И затова смятам, че трябва да разширим определението на това, що е то структурна реформа ще излезем с изменения в такъв смисъл. Между другото, съгласен съм с вас за това, че структурните реформи трябва да говорят за разходите, но трябва да говорим за реформи, които увеличават приходите в бюджета. В такъв смисъл борбата срещу данъчното, избягането, плащане на данъци и данъчни измами трябва да доведе до това. Нужно е да се изгради социалния стълб, програмата, за да се изгради социалния стълб. Когато говорим за реформи на системите за социална защита, трябва да кажем, че в много от държавите тези програми се съуправляват с социалните партньори, т.е. не ги управлява само държавата. Така че може би няма да можем с нашата програма за подкрепа да се намесим там. Така че не бива да оставяме също с хората с впечатление, че искаме да променим системите за социална защита в отделните държави членки. Още нещо, което искаме да конкретизираме. Тази програма не трябва да бъде по-силна от принципа на партньорство. Това е част от принципите на програмата за сближаване и не може по някакъв начин да се смята, че този пакет ще има по-голяма сила от тези принципи. По-общо искаме да има участие на синдикати и партньори е, още преди задействането на програмата. Това да бъде едно предварително е, условие за отпускането на средства. Тоест, трябва да въвлечеш националния парламент от една страна, от друга страна социалните партньори и други заинтересовани страни в този процес. За мен това е един постоянен проблем. Говорим за демократичен дефицит при економическото управление и установяваме, че примерът в Германия е следният. Правителството винаги трябва да се обърне към Бундестага, за да предложи своята национална програма за промени и реформи, но това е изключение. В повечето държави членки, националните и регионалните парламенти не участват или почти не участват, дори някои не биват информирани за това какво се случва. А в преговорите за средства между правителствата и държавите. И ако не искаме да поддържаме този демократичен дефицит, трябва да направим така, че съответните органи и социални партньори участват активно и надлежно. А в такъв смисъл ще излезем и с изменения. Благодаря, Мигел Виегас от ГУЕ. От СПД няма. От НС няма. Спонтанни изказвания. Добре кратки коментари по изказаното от вас. Uh, uh, uh, Чух коментарите от представителите на политическите групи, които присъстват тук. Смятам, че има възможност да се работи върху широк компромис. Смятам, че като се имат предвид изказванията на колегите и фактът, че този инструмент може да предостави неправилните стимули. Имаме редичца инструменти, говорим тук за 80-100 милиарда, които да бъдат разпределени и дали някой възоснова на това ще иска да се присъедини към еврото, съмнявам се. Ако за това става дума, разбира се, има известен риск. Добре е, че има членове, които се присъединиха към еврозоната и за тях се предвидиха дерогации, но като цяло тенденцията е положителна, именно че административната подготовка се взима предвид и това е отразено като положителен елемент. Освен това, ние поясняваме, че не подкрепяме само членовете на еврозоната същото време а, сме предвидили и измерение свързано с ИПС, но това не е единственото измерение. Има по-широк набор от а, мерки за подкрепа, които са възможност които са възможни, дори при поискване. Относно изказването на Рамон, да, прилагането на европейското законодателство е много важно. За това следи и съда на ЕС. Административният капацитет спомага за изпълнението на европейското законодателство, но окей, както каза, тук не сме изцяло под а, общностното законодателство. Има различни политики, които попадат в правомощите на държавите членки на национално ниво. Говорим тук за правомощия на различни нива. Има различни възможности за изпълнението на реформите, които се решават на национално ниво. В рамките на семестъра могат да, да се дават препоръки, но не и да се налагат регулации за теми, които са а, обект на споделени правомощия. Системата е свързана с собствеността. Споделените правомощия и економическата политика са теми, които са много интересни, но не говорим тук за тях, говорим тук за инструмент, който се задейства по искане на дадена държава членка и Целта е да се подобри административния капацитет и да се стигне до реформи, да се окаже подкрепа на националните органи за извършването на основни реформи, не само административни и други. Но административните мерки са част от това да се подсили капацитета на държавите членки за на реформи. Както казах, при поискване се задейства този механизъм. Смятам, че ще засегнем и отделните проблеми, свързано с определенето на средствата, ще подобрим нашите политики и ще работим за цялостно изграждане на ИПС. Това е усилие, което трябва, което трябва да положим съвместно. И има доста амбициозни предложения по този въпрос. Филип, когато споменах стълба на социалните права, нямах предвид, че се застъпвам за това да бъдат обхванати социалните партньори. Ти правилно посочи, че концепцията за структурните реформи трябва да е по-широко обхватна, да излезе извън рамките на настоящото си значение и това, което беше определено при няколко години Социалните права трябва да дават възможност на държавите членки да прилагат мерките в съответствие с в съответствие с тяхната конституционна рамка. И това беше и последното изказване. Благодаря ви за вашите коментари. С нетърпение очаквам вашите изменения. Както казах, има почва за постигане на широк компромис. Сроковете са кратки. Това трябва да се вземе предвид. Причината, защото, причината е, че Реджи иска да го гласува на 25 юни аз, доколкото разбрах, ще гласуват през юли, началото на юли. Не, на 25-ти. Добре. Това означава, че това, което е съгласувано от координаторите на ЕКОН е да има кратък срок за измененията до четвъртък 5 часа вечерта и трябва да приложим изискването измененията да бъдат внасени само на английски, така че да можем да ги гласуваме на 18 и 19 юни, преди да се проведе гласуването в Реджи. Както казах, трябва да се впишем в тези кратки срокове. Благодаря ви можем да приключим с нашето изключително кратко заседание на комисията ЕКОН. Следващото ни заседание ще се проведе на 18 юни, да, на 18 и 19 юни, когато ще гласуваме. Благодаря ви.